тогава може да се окаже, че се засягат правата на всеки един от нас. От друга страна, ако работим с много тясна дефиниция, тогава може да се окаже, че правоприлагането не е достатъчно добро. В никакъв случай не е така, както се очаква от страна на собствениците на тези права. И също така, още един въпрос. Вие ще работите по много въпроси, но темата, която ще повдигна, е, засяга много от тях и засяга и много от въпросите, по които ние работим тук в Европейския парламент. Става дума за следното. Това, че е необходимо да се организират по-целенасочено оценките на въздействието. Такива оценки се използват и сега в Европейския съюз, но в настоящия си вид те не изпълняват достатъчно добре своята функция. Както знаете, нашата политическа група НП е, поддържа идеята да има независим орган, който да провежда анализ, е, оценка на въздействието, за да се е, докаже точно как ще въздействат е, евентуалните е, законодателни актове. И така, в, е, имате ли такива намерения и кога? Благодаря. Госпожа Викстрем е следващия оратор. Благодаря. Комисар Барния, добре дошъл в Комисията по правните въпроси. Надявам се, че ще се срещаме често с е, вас, е, тъй като има толкова много въпроси, които трябва да разискваме и които попадат в а, вашия ресор. Като представител на работната група по авторското право, аз съм а, се срещала с а, различни представители на творческата индустрия, писатели и прочие. Повечето от тях ми казват едно и, и също нещо. В Европейския съюз тази година не е възможно да има достъп онлайн, например, до музикални творби във всички 27 държави членки. Фирмите смятат, че могат да осигуряват такава услуга и че ще имат много клиенти, които са готови да платят. Но основният проблем е свързан с разходите, когато се договарят правата с множество организации във всяка отделна държава членка. Когато всичко се плати, или няма да остане нищо за тях, или пък че цената ще стане толкова висока, че клиентите няма да са готови да я плащат. Ние трябва да помислим по какъв начин да намалим тези разходи, свързани с транзакциите, за да имаме един функциониращ дигитален вътрешен пазар – това е основна цел за повечето от нас. В крайна сметка, ние можем да загубим много работни места в сферата на културата. Затова, господин комисар, за мен е интересно да чуя какви инициативи сте готов да лансирате, за да създадете цифров единен пазар, който да функционира добре. Сега сме 2010 година, а такъв пазар все още няма. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Благодаря и на вас, господин комисар, за изказването ви в началото, което бе много добре структурирано, много точно. Няма превод, както чувам, така ли е? Какво да премина на английски ли? А, не, всичко е наред в момента, добре. И така, още веднъж благодаря най-сърдечно на вас, господин комисар, за всичко, което казахте в началото. Ще ви помоля обаче за допълнителни разяснения по някои области. Водила съм разговори по тези теми с граждани на Европейския съюз. И забелязвам, че защитата на продуктовите, на търговските марки е една много актуална тема, която очевидно се нуждае от е, повече усилия от наша страна. Спомняте си случая с е, куклите Барби. Да, хората наистина са е, готови да платят, може би, повече, за да получат оригиналния продукт, но същевременно се нуждаят от сериозни гаранции за това, че наистина с една по-висока цена им се предлага оригиналния продукт. Когато обаче в, в специализиран магазин, който има претенциите да продава единствено оригинални изделия, се продават на много високи цени подправени продукти, пиратски продукти, които на черния пазар струват много по-малко. Естествено, потребителите не са мотивирани да заплащат по-високата цена. Така че на нас ни е необходим много сериозен, стриктен контрол и когато говоря за контрол, имам предвид и вноса и а, реимпорта. Необходима ни е, е една много сериозна система на контрол когато става дума за защитена марка, е, трябва да знаем, че за тази защитена марка се крие една определена информация. Когато потребителят обаче не получава в пълен обем е, защитения продукт и информацията, която в крайна сметка стои за този продукт, е, тогава ще възникват все по-големи проблеми в бъдеще. През последните години установих, че доверието на потребителите именно по отношение на защитените марки непрекъснато отслабва, непрекъснато намалява. В този смисъл смятам, че ние се нуждаем от е, много сериозни усилия, за да постигнем промяна. Малко съм смутена от е, начина по който вие разграничихте различните видове е, права върху интелектуалната собственост. Мисля, че това е много сложна тема, по която трябва да се помисли също много сериозно. Е, от една страна трябва да правим разлика между авторските права, от друга страна е, патентите. Така че, според мен е наложително да се подходи диференцирано към защитата на патенти, авторски права. Проблематично според мен е да се опитваме под общото понятие защита на интелектуалната собственост да напъхаме колкото е възможно повече. Това вече поставя под съмнение целият инак похвален и много амбициозен проект. И още веднъж е, е, ще поставя въпроса за връзката с наказателното право. В държавите членки в момента е, се полагат усилия, естествено, за борба срещу пиратството, срещу подправените продукти, но доколко сме напреднали в усилията да уеднаквим подхода мерките, които се предприемат в отделните държави е, членки и по този начин да постигнем един по-добър ефект. И така, това бе една много важна тема за мен. А сега по отношение на създаване на работните места и опасността чрез пиратство, чрез подправени продукти да загубим е, потенциални работни места. Ще ви кажа, че би трябвало да имаме предвид е, че именно в сферата на творческите професии не можем да говорим за класическа форма на работни места. Там създаването на работни места, и да се каже, няма да ни донесе особена полза, така че би трябвало да мислим по-творчески и ние. Благодаря. Аз бях много насърчен от това, че вие потвърдихте, че комисията иска да бъде направено нещо. Действително трябва да се направи нещо, както от културна гледна точка, така и от гледна точка на бизнеса. За да бъде нашето общо културно наследство през 20 век достъпно Освен това, хората да могат да се изкарват и прехраната. Останах с впечатлението, че вие казахте, че смятате да предложите като решение колективно управление. Мога ли само а, да а, кажа нещо, което ме смущава? Ако дадем правата върху а, творбите от един известен прав, а, автор на отделни колективи. Те могат да ги качват в интернет. Вярно е действително, че това може и да реши на проблемите на библиотеките, на обществените радиоразпръскващи станции и прочие но можем да предвидим и наличието на някои проблеми. Сега стигам до въпроса ми. Ще обмислите ли възможността да решите този проблем чрез въвеждането на едно изключение, свързано с давността. Да речем, ако една творба е по-стара от 10 години, да има свободен достъп до него, да има а, прилагане на системата, която и без друго вече се прилага с а, стрелкичките. Смятате ли, че можете да предприемете стъпки в тази посока? Колегата Берлингуер има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисаря Бърния за неговото встъпително изложение. Той каза, че има политическата амбиция, но трябва същевременно да бъде и по-конкретен в оперативен план. Това не винаги е лесно. Трябва да се търси баланс между различните позиции в различни области такива позиции стават все по-ясни. Ако не се намери баланс между тях, обаче ще е трудно да се намери и подходящо решение. Затова се радвам, че вие разглеждате тези въпроси и че искате да постигнете резултати. Вие представихте това много добре. По отношение на патентите, наш дълг е европейската економика да може да реализира растеж, без да се сблъсква с проблеми, породени от националното фрагментиране. Относно патентите, ние нямаме общо европейски подход и това подкопава вътрешния пазар. Ние трябва да действаме решително това е въпрос, който трябва да се реши не само от парламента, от Европейската комисия. Ние разбираме, че има трудности с вземането на решения в съвета също. Надявам се обаче, че в крайна сметка ще постигнем резултат. На второ място искам да се спре на въпроса за авторските права и правата на интелектуална собственост. Това е въпрос, който, както вие казахте и по-рано, вълнува силно хората и предизвиква много страсти. Не става дума само за творби от неизвестен автор, това е по-лесният въпрос, но става дума също и за необходимостта от прозрачност и от колективно управление – аз съм съгласен, че трябва да се намери баланс между две отделни изисквания от една страна свещеното право да се защитават творците, хората, които създават творби, но а, сега има потребление на култура, каквото не е имало през предишните десетилетия и столетия. Произвеждат се много творби. Аз участвах в заседание на Европейския съюз на радиоразпространителите. Там също се говореше е, за намирането на верния баланс между двете крайности. Ако това не стане, няма да имаме резултат, е, който да е действен. Защото е, с прилагането на стария подход ние наказвахме хората, но това не действа. Има милиони хора, които са на пазара сега, които са и възрастни, и деца. Самото естество на този въпрос кара хората да се държат именно по този начин и ние не бива да ги санкционираме за това, а по-скоро трябва да намерим нужния баланс, да проявим нужното въображение. Нашето законодателство изостава от съвременността. Дори авторското право не е усъвременено и се налага да използваме въображението си при тълкуването. Радвам се да чуя това, което казахте за дружественото право. Ние имаме европейско дружествено право, но там а, няма особен напредък напоследък, има застой. А, фирмите не могат само да се дисциплинират на национално ниво или да бъдат управлявани само на национално ниво. Тази тема трябва да бъде поставена отново в Европейския парламент и европейското дружествено право да се доразвие, което ще бъде вероятно полезно. Освен това, трябва да ангажираме в по-голяма степен и жените, както и създаването на, на кооперации, насърчаването на предприемачеството. Благодаря ви много. Госпожа Гало има думата. Мерси, месье президент, месье комисар. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това, че сте тук, гост на, нашия, на нашата комисия. Радвам се, че сте готов да провеждате дискусия с нас по теми, които са особено важни за комисията, най-вече защитата на интелектуалната собственост. Но аз имам думата не само за да изреза моето задоволство и да ви благодаря. Взимам думата и, и за да изразя надежда, че е, ще обсъждаме и в бъдеще много активно аспектите, които е, се отнасят е, до темата. Утре предстои обсъждане на, и гласуване на 122 изменения във връзка с доклада, който, е, чийто автор съм аз. Понякога дори като че ли е, измененията, които се предлагат, се разминават с действителността. Имам предвид най-вече е, сферата на пиратските продукти в интернет. При всички положения обаче би трябвало да предприемем много спешни мерки, за да предпазим потребителите и производителите от пиратството. В този смисъл ви благодаря много сърдечно за това, че се спряхте и на социалните аспекти на пиратството. Проведено бе изследване във връзка с унищожаването на 180 хиляди работни места, които е, се предполага, че ще достигнат 1 е, милион през следващите години. Това ще бъде загуба на работни места. Естествено, това е невероятно е, голяма загуба. Имам предвид най-вече социалното измерение на тази загуба. И за това сме мотивирани да работим особено активно в тази сфера. Благодаря ви не само от мое име, благодаря от името на колегите. При всички положения ние не бива да се отказваме от работните места и в сферата на творчеството, на културата. Напротив, трябва да търсим нови, по-гъвкави норми, които ще ни помогнат да съчетаем социалните елементи с борбата срещу пиратството. Следващият оратор казва благодаря господин председател. Благодаря на господин комисаря за неговото изказване, в което той се спря на най-съществените моменти, които са особено важни за нашата комисия и ние ще работим по тези точки през следващите седмици. Сега ще се огранича върху най-важните моменти, свързани с интелектуалната собственост и регламентирането на предлагането на продукти в интернет. Ние сме убедени в важността на интернет като пространство, в което се предлагат и информация и много продукти, но също време, но интернет е и пространството, което дава възможност за пиратска дейност. При всички положения интелектуалната собственост и продуктите на интелектуална, на, интелектуалната собственост, които са предмет на авторски права би трябвало да бъдат надежно защитени, защото те са най-застрашени именно в интернет. В тази връзка ще подчертая, че интернет е пространство, в което се създават е, нови видове престъпления, нови видове измама, е, като например е, е, кражба на, на е, средства от банкови сметки е, по интернет при продажбата или закупуването на продукти има начин за подправяне на банкови веб страници и по този начин за заблуда на и измама. За това е особено важно да се спрем е, на темата пиратство, е, но и на е, нарушенията по отношение на произведенията на изкуството. Естествено, че и тук въжи принципа наказателно преследване, издирване на извършителите, но естествено ние би трябвало да се спрем и на социалното измерение, за което вие с право казахте, че също ще стои в центъра на вашето внимание. Потенциалната загуба на близо 1 милион работни места е голяма заплаха, която би трябвало да ни амбицира не трябва да се ограничаваме само е, до изследванията, до проучванията, които се възлагат от комисията. Би трябвало да продължим с е, активни действия в глобален контекст. Един сектор е, от е, културната индустрия, ако ви позволите да използвам този израз, е, се намира в момента е, в особена опасност, което не означава естествено, че останалите браншове или останалите отрасли е, са в сферата на 100 сигурност, но тъй като е, заплахите за един сектор се отразяват е, на състоянието и на останалите сектори, в това е, отношение, мисля, че се налага извода, че би трябвало да мислим за едно всеобхватно регламентиране и всеобхватна защита на авторските права, не само за изделията и за продуктите на е, авторите на музикални произведения, но и за грамофонната индустрия, която между времено вече знаем, че бе заменена от компакт дисковете и бе изместена от нова техника и продукти на новите технологии. Това винаги е било така, няма нищо ново. В това определени индустрии се изместват от нови технологии, нови индустрии. Това са предизвикателства, пред които ние ще бъдем изправени е, и в бъдеще и е, в никакъв случай не би трябвало да се е, противопоставяме на технологичния и техническия напредък, но трябва същевременно да бъдем изключително прецизни, когато формулираме нещата. Има една директива за правата върху интелектуалната собственост, е, която в момента обаче като че ли е, е в застой. Е, блокадата идва най-вече от страна на съвета, но в случаите, в които желаем да да обхванем търговските или е, последствията върху търговията и върху е, и, економиката като цяло, тогава е, не бихме могли да сведем всичко само до някаква цифра, която да е, демонстрира загубата. Всичко това би било абсолютно фиктивно. Така че е, въпросите са много важни и изискват е, консенсус. Във всеки случай е, става дума най-вече за технологичните изменения, за напредъка по отношение на технологиите, включително и в културата, които би трябвало да насърчаваме. Господин комисар, с голям интерес и слушахме вашите встъпителни думи. Вие подчертахте някои важни въпроси, като например защита на правата на интелектуална собственост. Това е съвсем разбираемо. И има много важни въпроси в тази област, които бяха зададени от моите колеги тук в комисията. Аз искам да питам за нещо различно. Искам да попитам какви са решенията, които вече се са приети и е, е, как по-добре могат да се прилагат те. Въпросът ми е следният. Възнамерява ли Европейската комисия да направи нещо за по-добро наблюдение на директивата за услугите и нейното приложение в държавите членки на Европейския съюз? Защото това е важно за конкурентоспособността на нашия пазар на услугите в сравнение с другите економики, особено е, Америка и Азия. Вторият въпрос. Какво смятате е, за по-нататъчната либерализация на пазара на енергетиката в Европа? Според е, някои, това е много добро предложение. Вие какво мислите и смятате ли да направите нещо? На трето място, вие сте много опит в европе... опитен в европейските въпроси. Искам да ви попитам, възнамерявате ли да предприемете допълнителни действия в рамките на Европейската комисия, които могат да дадат възможност за подобряване на конкурентноспособността на европейския пазар на услугите в сравнение, особено спрямо ам, Америка и Китай. Накрая е, госпожа Тай и след това комисара отново. Да, казва госпожа Тай. Е, благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Е, във връзка с патентите ще задам съвсем конкретен въпрос. Е, нашата комисия бе на посещение в Мадрид и на конкретен въпрос в тази връзка министърът на Испания ни каза, че по отношение на езиковия режим е, е, в сферата на патентите, Испания би могла да се откаже от е, досегашното си настояване да се използва испански и да се наложи един общ език и то един единствен език в патентното право и взаимоотношенията във връзка с патентите, а именно английския. Бихте ли ни казали нещо по това предложение английския да бъде единственият език при патентите? Благодаря. Бих искала да благодаря на комисаря за това, че е тук. Да благодаря за информацията, която ни предостави. Някои въпроси вече бяха повдигнати, така че няма да ги повтарям, искам да ви задам въпрос за службата за наблюдение на европейския пазар по отношение на пиратството и стоките. Ако тази служба работи, тогава а, какви са нейните методи за отчитане и какво точно наблюдава тя, ако няма ясна дефиниция за пиратство. Много бих искала да разбера с какво се занимава тази обсерватория. Благодаря, господин комисар, имате дума. Е, е, бяха ви зададени редица въпроси. Сега е, имате възможност да отговорите на тях. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord, je suis très euh, sensible. Благодаря. Дами и господа, бяха зададени много важни въпроси. Всички те показват, е, че ще можем да работим съвместно. Трябва в е, Европа да е, създадем такива закони, които да бъдат съвместно управлявани. Те се предлагат от комисията, след като бъде изслушани парламента. Много от депутатите, които поставиха въпрос, следят отдавна тези въпроси. Действително, комисията е тази, която има законодателна инициатива, но тя трябва също и да се вслучва. Затова нашия диалог е особено важен. Аз съм бивш евродепутат и за мен този диалог е особено важен. Аз винаги ще се вслушвам в коментарите на депутатите. Въпреки, че не разполагам с много време, ще се опитам набързо да отговоря на поставените въпроси. Бих могъл да предоставя и допълнителни отговори в писмен вид. Госпожа Кастекс постави доста въпроси, свързани общо с политиката и може би да започнем именно от тях, защото за да можем да предприемем действия, ние трябва добре да разбираме проблемите. Госпожо, аз съм съгласен с вас, че интернет създава нови форми на престъпност – тъй като това не е само среда, в която се създават и предлагат различни видове съдържание, но води и до доста престъпления, които често засягат и деца. Затова ние трябва да сме особено бдителни към тези нови форми на престъпност. Трябва да имаме добра информация, свързана с пиратството на творби. Трябва да имаме общ подход, както а, вие също подчертахте. А, ще бъде направен анализ на тези нови форми на престъпност. Истински а, проблем е фалшифицирането на вебсайтове на банки. Има също огромни загуби, които са свързани с нелегално сваляне на музикални произведения. Госпожа Лихтенбергер и госпожа Гелингер подчертаха, че е необходимо да разберем точно какво се прави и обсерваторията трябва да ни предостави тези данни, да ни предостави пълен анализ, който да ни помогне да организираме информационни кампании и сред а, а, младежите и децата. Може би по-късно бих могъл да ви предоставя повече информация в писмен вид, тъй като не разполагам в момента с достатъчно информация, така че ще ви изпратя писмен отговор на този въпрос. Госпожа Кастекс, един по-общ коментар. Аз съм твърдо решен да зачитам правата на всички творци, на всички заинтересовани страни. Вие говорихте за сектора, който е свързан с творческите професии. Културата има различни измерения. Економиката на културата не може да се разглежда самостоятелно, въпреки че тя е в растеж. Ние е, живеем в е, дигитален е, свят, за това и този сектор трябва да се адаптира, като същевременно запази своята същност, своята душа. Технологията действително се развива, тя води до промяна и в други области – И аз отчитам този фактор в моята дейност, за да има едно по-интелигентно регулиране. Според мен е необходимо да има едно по-добро разбиране и за постигането на по-добро разбиране роля има да играе именно обсерваторията. Аз ще следя внимателно този дебат. Госпожа Гало вие казахте, че има повече от 120 изменения към вашия доклад. Това само демонстрира колко голям е интереса към тази тематика и към намирането на нужния баланс. Макарти и госпожа Гало споменаха също някои цифри, аз бих могъл да ги потвърдя. Ние всички сме съгласни какъв е дела от БВП, който се пада на културата. Става дума за 40 милиона работни места. 180 хиляди работни места от този сектор бяха унищожени през 2009 година тази цифра може да стигне и до милион, ако не предприеме нужните мерки. Госпожа Макарти говори за допълнителната полза, за създаването на нови работни места и прочие. Да, действително следва да отчитаме наличието на тези а, данни, но е необходимо да има и по-детайлни изследвания и това е работата а, на обсерваторията. ако трябва да направим повече, за да разберем многообразието на този сектор и възможностите за създаване на работни места и аз смятам да се направ... че е необходимо да се направят по-задълбочени проучвания и аз съм готов да намеря средства за осъществяването на такива проучвания. Госпожа Кастекс говори за това, че е необходимо да бъдем предпазливи. Аз ам, споделям а, това мнение. Според мен е необходимо да, да се вслушваме в мнението на останалите, да бъдем предпазливи да защитаваме доходите на творците в сферата на културата, в бизнеса. Има много въпроси, които са свързани с правата на интелектуална собственост, с защитата на търговските марки. И ние трябва да сме внимателни, за да запазим конкурентоспособността, като същевременно държим сметка за иновациите, за технологичните промени, като хората, които създават тези новости, трябва да бъдат компенсирани по адекватен начин. Като комисар аз ще действам с желание, но и много предпазливо в тази област. Тук също беше споменало, споменато, че ние наказваме хората. Аз не съм тук за, за това. Аз не искам да криминализираме а, хората, ни, младите хора в частност. Не искаме да ограничим достъпа им до интернет, а, но а, същевременно не можем да стоим безучастни и да не правим нищо, а, след като наблюдаваме какви са ефектите от е, интернет е, пиратството. Необходимо е да се противодейства на пиратството. Един диск, който се копира нелегално е, или нещо, което се сваля нелегално от интернет, филм или музика, е същото както да се открадне нещо от един магазин. Госпожа Лихтенбергер на национално ниво на европейско ниво борбата срещу пиратството и фалшификатите винаги е бил хоризонтален въпрос. Нарушенията често не засягат само един вид право на интелектуална собственост. Ние следва да отчитаме различията в системите, които се прилагат в държавите членки. Аз внимателно се вслушвам в, вслушвам в предложенията на парламента и вашите очаквания от директивата за запазване на правата на интелектуална собственост. Едно от първите неща, които констатира комисията, че има проблеми, има огромни разминавания в транспонирането на отделни разпоредби в държавите членки, тази директива не е предназначена за борба срещу пиратството и предлагането на фалшиви стоки по, по интернет. Може би през 2011 ще трябва да отчетем тези нови явления. Вие помисли, ми попитахте дали ще се организират независими проучвания върху ефекта от отделни разпоредби. Ние осъзнаваме колко сериозни са очакванията на парламента от такива независими проучвания на въздействието Действително, те трябва да се извършват от независими органи. Ние разполагаме също с достатъчно квалифицирани експерти, които са в състояние да осъществят такива проучвания. Също беше споменат въпроса за дружествата за колективно управление на авторски права. Ние възнамеряваме чрез тази инициатива да подобрим управлението и прозрачността и управлението на авторското право. Ако действаме интелигентно, това ще намали разходите Разбира се, трябва да обърнем внимание и на легалното предлагане на достъп до такива творби, но има доста части в Европа, където няма такова предлагане и там хората не се третират равнопоставено, което насърчава пиратството. Трябва да отделим време да се вслушваме в желанията да изготвим една зелена книга първоначално и проект за директива, може би през 2011 година. Господин Еншънс, вие ме попитахте дали ще има изключения, свързани с авторското право. Трудно би могло да се предвиди подобно нещо, защото това ще бъде в противоречие с принципа за осигуряване на адекватно възнаграждение на авторите, които създават качествени творби. Също обмисля се взаимно признаване на националните системи. Госпожа Лихтенбергер спомена нещо, което беше свързано с тази тема, че се проявява изобретателност. Нужно е да се упрости системата, която съществува 20 години ще направим преглед на националните и на европейски търговски марки и в резултатите от това изследване ще, бъде представено, ще бъдат представени пред вашата комисия. Беше поставен и въпроса за качеството на продуктите. Не става дума само за защита на марките, но трябва да държим сметка за сигурността на тези продукти и за търговските марки които присъстват на европейския пазар. Господин Дали отговаря за въпросите за защита на потребителите, но тук беше поставен въпрос и за Китай. Когато бях министър на земеделието във Франция, аз трябваше да се занимавам с въпроси, свързани с нос на а, а, украински петрол, мляко от а, Китай и прочие винаги трябваше да се държи сметка и за качеството, за безопасността. Ние оговаряме пред нашите е, граждани за това какво се внася. И аз е, ще е, обсъдя заедно с комисаря дали тези въпроси. Също беше споменат, че е необходимо да има отговорни компании. Това попада в моя ресор. Аз искам а, да работим за едно добро управление на всички а, фирми. Този въпрос трябва да се разглежда в неговата цялост. Също а, за осигуряването на повече места в а, управлението на фирмите за а, жени, ще говорим също и за статута на фирмите, например кооперации, други форми, в зависимост от традициите в съответната страна. Беше спомената също директивата за услугите. Аз вече отговорих на парламента на въпрос, свързан с тази директива и заявих, е, че винаги, когато посещавам която и да е от 27-те държави е, членки, е, ще се опитвам да се срещам с хора, които отговарят по прилагането на тази директива. Като комисар аз отговарям за прилагането на директивите, които са в моя ресор, включително директивата за услугите. Има доста директиви, които не са добре транспонирани и не се прилагат добре в държавите членки. Ще разгледам проблемите и тези, които а, са свързани в частност и с търговските марки. Ако директивите се прилагат добре, това ще доведе до допълнителен растеж. Така че това, което вие искате да постигнем, е нещо, което аз самия бих искал да постигнем, без да наказваме хората. Трябва да използваме по-скоро силата на убеждението, отколкото санкции. И накрая, господин председателю, ще предоставям отговор на някои от въпросите в писмен вид, но доста от депутатите поставяха въпроси, свързани с патентите и аз се надявам да бъда последния комисар да говоря за този патент пред парламента, но не съм съвсем убеден, защото трябва да се гласува в съвета и там има два открити въпроса, които са чувствителни, свързани с езиковия режим, е единият от тези въпроси. Вие казахте, че Испанския министър е готов да приеме английски като единствения език, на който се изготвя а, патента, но аз не чух точно това при посещението ми миналата седмица в е, Испания, след срещата ми с министър-председателя Сапатеро и с финансовия министър, Тоест проблема продължава. Надявам се да получа подкрепа на всички. Имаме режима от Мюнхен за прилагането на три езика английски, френски и немски. Има и други важни езици и те трябва да бъдат уважавани. Това е сериозна слабост в конкурентоспособността на Европейския съюз. Ние се нуждаем от такъв европейски патент и се надявам, че ще можем да постигнем напредък, да решим проблема с езиковия режим през следващите няколко месеца. Остава също и въпроса за компетентността. Очакваме становището на съда преди лятото затова 2010 ще бъде много важна за решаването на въпроса с патентите. Трябва да решим проблема с езиковия режим и проблема с компетентността. Ако получим становището на съда, това беше много интересен диалог и аз с удоволствие ще го продължа. Господин комисар, да, ще се възползваме от е, това предложение, от тази оверта. Благодаря ви много за е, това, че участвахте в тази дискусия и е, много се надявам наистина, е, за да приключим с това, с което започнахме, че вие ще бъдете последният европейски комисар, който ще е, се поизмъчи малко е, в областта на патентите, но ще постигне едно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 Малко сме се позабавили и затова без никакви почивки продължаваме. Позволете ми да продължим с семинара по темата наследяване и завещания. Нека да поздравя най-сърдечно всички наши експерти, които сме поканили. Чувате имената им. а именно господин Уилям Бинчи от Дъблин, Ева Лейн от Британския институт по международно и сравнително право, Ремберт Сюс, адвокат от който представлява Германския нотариален институт. Сара от Патрис, професор по право, университета Франсуа Рабле в Тур. Елизабет Шайба, която е адвокат и представлява тук австрийск Европейската асоциация и Рита Лепинем. Нека дам думата на нашият докладчик, господин Курт Лехнер. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че ние ще имаме възможност да обсъдим аспектите на завещанията и наследяването с толкова видни експерти в тази област. Много се надявам, че и докладчикът от Комисията по економически и валутни въпроси също е тук. Да. До този момент въпросите на наследяването и завещанията са чисто национално право. Става дума за една много сложна материя. И трябва веднага да кажа, че приветствам предложението на комисията нещата да се приближат, да се сближат, да се уеднаквят е, във връзка с е, страната на пребиваване, на обичайно пребиваване и с е, местонахождението. Това е нещо, което ще създаде повече автономия, повече защита на правата на гражданите и също времено няма да има раздробяване на наследствената маса, един проблем, който ни създава много главоболия в всички държави членки на Европейския съюз ще имаме и по-малко е, проблеми във връзка с изпълнението на решенията е, по е, дела е, за е, определяне на наследници, е, предоставяне на наследство и така нататък. Е, струва ми се, че е особено важно да се търси едно общо европейско решение, което да отчита интересите на в максимална степен на държавите членки и също времено в никакъв случай не бива да се намесваме в е, материалното, процесуалното право е, на държавите членки е, така че да създаваме допълнителни пречки вместо както да облегчаваме процедурата. Знае, че е много лесно да се каже и много трудно да се осъществи и да се постигне, но много се надявам, че това ще бъде целта в крайна сметка, че това ще бъде пътят, е, по който ще вървим през следващите години. Дайте ми възможност сега направо да преминем към изказванията на експертите. Господин Бинджи. Само, че господин Бинджи трябва да си включи микрофона. this regulation. Uh, thank you. I have the microphone now. Um... Благодаря. Ето, готово. Включих микрофона. Както го спомена господин Лехнер, Ирландия и Великобритания работят с друга система. Регламентът предлага една система, в която има едно правило за определене на е, приложимото право. Каква е положението в Ирландия? Нашата е, позиция на Ирландия е проста, но може да осложни нещата във връзка с е, регламента. Защо? Защото движимото имущество се управлява от е, правото на страната на постоянно местожителство, а не е, на базата на обичайното местопребиваване. И това определя движимата собственост. Става въпрос за, за вещи, пари и прочие. А що се отнася до недвижимата собственост, правото на страната, в която е разположена тази недвижима собственост, взема превес. И това ще продължи да е ситуацията в ирландското международно право. За разлика от много европейски страни, ние в Ирландия нямаме специален кодекс на международното право. И има по-скоро система от съдебни решения. Тоест, е, реш... Е, правото се определя от натрупването на съдебните решения. Тоест, има известна правна несигурност, защото е, Особено по отношение на наследството има доста малко такива съдебни решения. Последното решение по отношение на международна, международно наследство в Ирландия, съдебно решение, е от преди 40 години. Така че си представяте, че има известна правна несигурност. Но това са основните два принципа. Недвижимата собственост се управлява от правото на страната, в която е постоянното местожителство на човека, а движимата страната, в която се разполага тази собственост. И що се отнася до регламента, той предлага едни, едно просто правило за определяне на приложимото право. От гледна точка на Ирландия, ако може тя да приеме този регламент, ще се случат някои добри неща. Първо ще има възможност за избор на приложимото право, т.е. на известна автономия. Също така ще има разяснение и ще е, се работи по-просто, защото има едно единствено право. И накрая ще можем да използваме европейското удостоверение за наследство, нещо, което в момента е, не ни е на разположение. И така, въпрос на политически прерогативи на Ирландия обаче да реши дали а, ще а, приеме а, приложението на този регламент. Въпросът е, че неговото приложение може да е сложно. И начинът по който е изготвен текста на настоящия проект регламент по никакъв начин не взема предвид евентуалното не включване на Ирландия или Великобритания. Така че мисля, че е добре за бъдеще да се вземат тези неща предвид. Ако Ирландия реши да не прилага регламента, то тогава ще е, започнат да се. Е, ще продължат да се прилагат съществуващите правила. Е, както споменах, недвижимата собственост ще се управлява от правото на страната, където тя е разположена. Това означава, че това не се прилага, прилага само за ирландските граждани и за хората, които обичайно пребивават в Ирландия, а там се определят по този начин нещата, независимо от, от националността или обичайното местопребиваване. Тоест, може да има юрисдикция извън регламента и може това да повлияе на движимата собственост на един немец, например. Човек с германско гражданство. Тоест, а, а, тези правила продължават да се прилагат а, и спрямо чужди граждани по отношение на тяхното недвижимо, а, движимо, не, извинете, недвижимо имущество. Сега, що се отнася до юрисдикцията, там нещата са по-сложни. Ирландските и британските правила по отношение на юрисдикцията са от вторично естество спрямо това, което е известно като управление на имотите. Най-важното е, е в Ирландия и в Великобритания как точно се управляват е, тези имоти и всичко останало е подчинено на това. А правото по отношение на имотите е доста либерално, невероятно либерално един ирландски съд може да настои, че разполага с юрисдикция върху дадено имущество, независимо от това човекът дали е умрял или не, дали собствеността е в Ирландия или не. Така че е, съдът има осмотрение и няма е, тип е, собственост или страна, която да е изключена. Доста трудно е да предположим какво ще стане и как един ирландски съд би могъл да използва своето право на осмотрение, да се възползва или не от правото си на юрисдикция, ако Ирландия не, ако Ирландия приеме е, регламент. Въпросът е не Ирландия да води война с другите страни, а, да не остават нещата неясни и несигурни. Това е важен елемент. Няколко други елемента, за да ви покажа колко сложно е всичко тук, без да предлагам възможности за разрешение. въпросът за ранвоа. какво се има предвид по тази концепция? Ако Ирландия в момента прилага правото на местопребиваването на починалия. И ако то е във Франция, тогава правото на местопребиваването е правото, което се прилага вътре във Франция. Въпросът е обаче само вътрешното право или и френското международно право. Това е неясно. Ако Франция приеме регламента, тогава приложението на Ранвуа в Ирландия при прилагането на правото на френското местопребиваване ще включва френското международно право. Надявам се, че успяхте да ми проследите мисълта. Това дава правна несигурност, защото а, Статута на Ранвуа в ирландското право не е, е достатъчно добре вкоренен. Още нещо трябва да спомена, тъй като а, е, и колегата от а, е, Великобритания ще говори след малко. Както знаете, в Великобритания имаме известни затруднения с а, иземването обратно на имущество, дадено като подаръци а, скоро преди смърт, смъртта на починалия. Възможно е това да са средства, които са дадени за благотворителност и после да се приложи този принцип, който се нарича clawback на английски и а, а, средствата да се отнемат. В Ирландия също имаме а, такова а, понятие. А, все още не е ясно дали това е проблем. Нашият закон за а, наследството, който, се от, на, който е елемент от вътрешното ни право, не от международното право, и който е моделиран върху подобен акт от Германия, това е интересно, казва, че по настоящото право в Ирландия и ако Ирландия не приеме законодателството, приложението на принципа на Клопак няма да е проблемно от гледна точка на Ирландия. В точка 17 се говори за лимитирана автономност, за избор, от... но там се цитира закон, който не съществува в Ирландия и който няма да съществува в Ирландия, ако не се присъединим към регламента. И така, в заключение, тъй като имам само 10 минути, можем да кажем, че този регламент, ако Ирландия не се присъедини към него, представлява един проблем, защото ще създаде допълнителни трудности при тълкуването, при интерпретирането на границите, при конфликта на юрисдикциите и въпреки, че Ирландия има право да а, поиска изключение, аз не казвам кое е добре за Ирландия, да или не, но казвам следното. Би било добре всички, които участват в изготвянето на регламента, е да работят е, по създаване на такъв регламент, който да не приема за даденост, че Ирландия ще го приеме, защото може да се окаже, че той трябва да се прилага при ситуация, в която Ирландия е използвала правето си на изключение. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Бинчи. Е, вие казахте, че е, преди е, 49-та година е има последни е, така да се каже, решения преди 40 години при всички положения, но нека да ви кажа, че 12 милиона европейски граждани междувременно вече живеят не в родината си, а в е, други е, държави от Европейския съюз, от Европа. Естествено, всичко това е свързано с така, необходими изменения и в политиката по отношение на здравеопазването, и социалната политика, и правните системи. Следващият оратор. Аз а, няма да добавя кой знае колко свързано с а, заключенията, защото заключенията са сходни с тези, които бяха представени. Обединеното кралство за сега не смята да се присъедини към регламента, но този въпрос може да бъде договарен. Аз ще говоря за разликата между системите в Обединеното кралство и тази, която е предвидена по регламента. Ще направя коментари, свързани с безпокойството на Обединеното кралство, свързани с регламента и какви са последиците за граждани на Обединеното кралство, който живее извън а, Обединеното кралство и граждани на Европейския съюз, който живее в Великобритания. Разликите в системите, които съществуват а, сега между Обединеното кралство и предвиденото в регламента са значителни. А, регламентът определя ясни а, правила, а, свързани с компетентността, приложимото право и а, наследяването и се концентрира също върху компетентността по отношение на движимата и недвижима собственост, които ще бъдат разглеждани от един и същ а, съд. Същите принципи малко ли много се прилагат и в международното частно право, но има разлики в системите. Както в Ирландия се прилага различни е, закони. Според това дали е, собствеността е движима или недвижима. Не може да има избор също на право, по което да се разглежда дания случай. Първият проблем на Обединеното кралство е свързан а, с разбирането за мястото на живеене. Няма достатъчно яснота по определението за обичайно местопребиваване. пребиваване Затова е трудно да се определи кой ще е прав, когато има спор, къде е било обичайното местопребиваване, да речем, на гражданин на Германия, който живее известно време в Великобритания, но пътува често, защото съпруга и детето живеят в Франция и така нататък ако има някой, който живее в източната част на Испания, но после отиде в а, своята страна, за да а, получи медицинско обслужване и в последствие почива там, а, дали ще се счита тогава, че това е обичайното место пребиваване или не. За това момента да се изясни понятието обичайно место пребиваване или да го свържем с минимален период на престой, т.е. да се доближи определението до схващането за местоживеене. Въпросът за клобек, това не е голям проблем за Ирландия, но голям проблем за Великобритания. Те имат система, която се базира на системата на собствеността, която се прехвърля при живе Можете да направите дарение, докато сте жив, но в последствие няма яснота този, който е получил това дарение, дали трябва да бъде върнато това дарение или не след смъртта на този, който го е дал. Когато става дума, да речеме, за граждане на Германия briefly to talk about some consequences of a non-opt-in. Относно възможността за присъединяване. Ние ще имаме при покриващи се системи, както в Ирландия, регламента от една страна а, и международните частноправни норми. В зависимост от сезирания съд, резултатът може да бъде различен това припокриване на два различни режима води до осложнения и до стълкновения в правните норми, които се прилагат. Например, ако има става дума за граждани на Обединеното кралство, които обичайно пребивават в Обединеното кралство, но имат собственост във Франция или Холандия, там ще имаме проблеми с системите по регламента. Съдилищата в Обединеното кралство ще могат да прилагат своите правни норми за цялото състояние, което е обект на наследството. но не може да се предотврати а, случаи, при които граждани на Обединеното кралство живеят извън Обединеното кралство да а, бъдат подложени на изискванията, заложени в регламента. Защото може да има разминаване между това, да речеме, някой да се счита, че има обичайно местопребиваване във Франция и местожителство в Обединеното кралство. също чужденци, които прибивават в Обединеното кралство, могат също да имат проблем, свързан с разделянето на собствеността на недвижима и недвижима. Разбира се, регламента улеснява нещата за подобни хора. Ако някой има недвижима собственост в повече региони на Обединеното кралство, да речем Шотландия или някоя друга а, европейска а, държава, но живее в а, Лондон, а, тогава а, наследството ще се управлява от а, съда в, а, Великобрит... на, в а, Англия, но ако се намира в Шотландия, собствеността а, ще а, въжи шотландското а, право. Съгласно регламента може да се избере да се приложи режима, предвиден в националното законодателство. Ако обаче френски гражданин почине в Великобритания и иска да се приложи френския закон, спрямо неговото наследство, тогава ще има доста различия от случаите, когато се прилага или не прилага регламента. Режима се базира на взаимното доверие между държавите, които са страни по регламента и те имат задължението да признават и да прилагат взети решения на друго място, но тази система няма да въжи за страна, която не се е присъединила към регламента. В Обединеното кралство може да има правило, което се прилага по и което може да е свързано с признаването на правото и на други страни, които може да са или да не са част от регламента. Then the question is, what would England do with that? What would the English authorities do with it? So, uh, to... И така в заключение, Присъединяването на Великобритания няма да бъде от полза нито за граждане на Обединеното кралство, живеещи в други страни, нито пък на граждане на европейски а, страни, членки на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство. Благодаря на госпожа Лайн. А сега веднага ще дам думата на доктор Ремберт Сюс, който е адвокат, представлява Нотариалната камера на Германия и знае, че е написал около един огромен труд, 500 страници е, на темата европейско наследствено право. Да, с удоволствие ще представя тук е, правните последствия от новите предложения. Най-вече става дума за е, вечното право. Както знаем, в Европа има две е, системи. Едината система в Белгия, в Франция, в Италия в рамките на тази система е необходимо просто съгласие за прехвърлянето на собствеността върху вещта, докато в други страни, като Германия, например, е, е необходимо вписване на правото на собственост върху веща. Важното е при всички положения да се защити така, правото върху собственост и да се осигури правната сигурност в случаите, в които става дума за разпределяне на наследството, на, в което е необходимо дълба между наследниците, е, е, ще е, трябва да помислим, може би, как да комбинираме системите, особено там, където имаме така, разграничаване между правата на наследниците в случаите на е, завещание и в случаите, в които няма такава завещание. Така, нека да видим какво става дума с международните случаи. Да кажем, става дума за сграда в е, Италия, но и на, след смъртта на наследодателя. Е, сградата се прехвърля на гражданин, който има обичайно пребиваване в Германия. Добре, съгласно член 39 се смята, че прехвърлянето е осъществено и то по силата на договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот, като тук се изисква и е, нали, изрично вписване в е, националния регистр. Така че според мен е, приложимото право по отношение на наследниците Е, е едно, а от е, друга страна вече, когато става дума за прехвърляне на е, правото на собственост върху отделни вещи, става дума за така права върху собственост, лексера и сите. Въпросът е как ще осигурим взаимното признаване на решенията. Тук понятието, което се използва е признаване. Да, ние знаем, че и в наказателното право, и в гражданското право говорим за признаване на решенията на съда от другата е, държава. Да кажем, ако наследодателят живее в Италия, но също време, но има автентичен акт, с който той се отказва, да кажем, от правото си на върху наследството, трябва да, така, да, да сме сигурни, че ще има едно взаимно признаване, т.е. в органите в Италия ще признаят договора, който е сключен в Германия и който съответно е и регистриран по силата на националните правни норми. Да, но именно въпроса за признаването е свързан с така наречения фактор на обвързване. Необходимо ни е, е, необходим ни е един такъв фактор на обвързване, който може съвсем ясно да бъде, управле, е, да бъде определен той не бива да се променя и освен това трябва да сме наясно с приложимото право. Когато нещата не са категорично и изрично уредени, има на практика осложнения. Как бихме могли да постигнем едно подобрения в това отношение. Да, от една страна имаме Хакската конвенция, която регламентира един определен модел, който е разпространен най-вече в скандинавските страни, в северноевропейските страни. И бихме могли да се възползваме от този модел или да обвържем нещата не с модела по Хакската конвенция, а с модела по а, а, гражданството. И така, имаме, да кажем, и следващ случай. Обичайно местопребиваване в Калифорния, съгласно досегашната правна уредба ако недвижимият имот, който е предмет на завещанието и унаследяването се намира в Германия, нещата можеха да се урежат съгласно германското право, но съгласно член 30 8, е, съгласно член 26 германските е, компетентни органи сега вече ще трябва е, по американски модел да назначат е, управител на наследствената маса, на имуществената маса. Така че тук трябва да се помисли при прехвърлянето на собственост върху друга държава член, дали не трябва да се върнем към старият така, модел Ренвоал Сакон де Гри. Нека да кажа, че в проекта, в предложението на комисията всъщност не се предвиждат някакви специални разпоредби в това отношение, а ние трябва да предвидим такива е, правни разпоредби и за завещанията, и за договорите за определене на наследници, и за е, избора на приложимо право. Ще се спра в телеграфен стил и на ратификацията на Хакската конвенция по отношение на формите на завещания. Тя трябва да бъде ратифицирана, и включването на нормите, които са включени в Хакската конвенция в съответното европейско законодателство и естествено и национално законодателство, без е, е, да се споразумеем е, по тези въпроси, няма да постигнем подобрение. Когато става дума за договорите за наследство, би трябвало естествено да се постигне предварително съгласие по отношение на приложимото право. Германец, който живее в Италия, сключва договор за наследство до този момент а, е, а, е, нямаше проблеми, но сега вече Италия и Германия казват, да, добре, а, е, въжи италианското или въжи германското право. Би трябвало, съгласно предложението на комисията, да въжи правото на държавата, в която наследодателят е имал обичайно местоприбиваване до момента на смъртта си така че ако имотът, както първоначално казах, е в Италия, тогава ще се прилага италианското право. Е, естествено, че би трябвало да предвидим и преходни разпоредби за един преходен период. Аз е, и в е, писменото становище съм отбелязал този момент. По отношение на вече сключените е, договори и завещанията, е, които е, са в действие, трябва да се предвидят също преходни периоди. Благодаря на доктор Сюс, а сега давам думата на Франсуа Патри. Благодаря. Що се отнася до съдебната практика, френското право в областта на наследството прилага едни сравнително стари правила. Но все още не е съвсем сигурно дали тези правила са издържали на чест, теста на времето. На 14 октомври бе предложен един регламент, който би променил значително системата във Франция. Разбира се, не може да се твърди, че няма общи мерки. Е, регламентът в крайна сметка е, ще трябва е, да се напасне към правилата в Франция и е важно да има обща философия, защото в крайна сметка целта е да има сближаване на мерките по отношение на компетентността компетентния съд. Ако се прилагат същите мерки при е, случай на стълкновение, е, съгласно френското право, е, френският съд има превес. Причината да се дава възможност за избор – направо е свързана с това, че вещ, а, че по отношение на недвижимото имущество се прилага а, правото на постоянното местожителство. А, ако се работи с а, другата норма, обичайно местопребиваване, тогава трябва много ясно да се дефинира какво означава това. В точка 14 изглежда, че имаме е, добро съвпадение с френското национално право, т.е. когато има е, случай на е, конфликт, се пристъпва към разделяне на наследствената маса. Обаче, член 21 се дават други възможности и ако това се изключи, тогава ще имам големи забавяния и непоследователност. Това може да доведе до проблеми и не сме много сигурни дали този тип законодателство съвпада с паралелната цялата сертификация, която може да се разпознава във всички държави членки. Става дума за европейското удостоверение. И също така не сме сигурни дали ще бъдат признати решенията на чужди правораздавателни органи, що се отнесе до конфискация на собственост в Франция, например. Оставя се всичко това в областта на реалното право. В френската система вечното право Материалното право се прилага по отношение на недвижимата собственост и там има известни изключения. Има въпроси, при които предложенията в проекто регламента биха ни помогнали да обновим системата си. Текстът съвсем ясно, например, е, е, раз... уточнява е, как да се работи по отношение на европейския европейското удостоверение за наследство, което може да запълни една празнота. Във Франция има разделение в зависимост от това дали собствеността е движима или недвижима. И решението на наследодателят по отношение на това, кое право да се прилага, е вторично. компетенциите по отношение на недвижимата собственост е, са на съда по на мястото на тази собственост, е, за разлика от компетенциите, когато става дума за недвижимо имущество. Нещо, което вече предизвиква сериозни проблеми и може да доведе до неравни резултати и до проблеми при наследството. Може да има някой, който има местожителство във Франция, разполага с движимо имущество и недвижимо имущество в Великобритания, които са горе-долу на равна стойност и ако има право да завещае не, движимото имущество на своите деца, а недвижимото на някой друг, тогава по френското право онези, които наследяват недвижимото имущество в Англия, имат право да а, заявят а, и е собственост върху движимото имущество. И така, тогава апелативният съд прилага принципа на Ранвоа и този принцип би могъл да, да, да възстанови принципа на единството на компетентния съд. Тоест в член 15 на предложението а, имаме нещо, което противоречи на принципите на френското право. По същия начин, този принцип би могъл да разреши въпроса, ако има наследство с различни елементи и се използва фактора на обвързване. По същия начин се работи, ако има културно наследство. Във Франция правото на наследство е закодирано в законодателството. И новите мерки могат да повлияят на това правило. Наследството трябва да се разглежда като един от стълбовете на правото. Не е допустимо лишаването от а, наследство. Именно заради това не е допустимо даването на превес на чуждо право. Има и елементи, които не са непременно и задължително регулирани съгласно наследственото право. И принципа на професио юрис означава, че има начин с правото на избор на приложимо право да се избегнат мерките, приложими в собствената страна. И за това професия юрис е в принцип само ако има съответните защитни клаузи. Защото защитата на семейството е важна за сърцевината на обществото, за обществения ред. Член 27 алинея 2 в регламента е доста неясен. Не е ясно за какво става дума, за изключение, за това дали чуждестранното право е различно или какво. Теоретично това може да означава, че съществуването на запазена част от наследството не е приемлива и тогава е трудно да се приложат преките принципи на френското право. Но не може да се твърди, че принципа професио юрис не дава никакви предимства. В крайна сметка той дава повече е, яснота повече предвидимост и за в бъдеще би могъл да разреши някои от трудностите, свързани с международното предаване на, наследство. Същото се отнася и до Европейското удостоверение за наследство. Франция не е ратифицирала Хагската конвенция от 20 октомври 1973 година за международното администриране на наследство. И за това, по отношение на международното предаване на наследство се използват същите правила, е, които се използват и в вътрешните ситуации. Нещо, което е, може да наруши правата на наследниците. На практика нотариалните актове, е, издадени във Франция, се признават в чужди страни. И актове, издадени в чужбина, се признават във Франция, ако са изготвени по принципи близки до тези на френското право. Но все пак това не дава достатъчна сигурност. И трябва този тип актове да, да, да водят до някаква сигурност. Затова смятам, че предложеният регламент може сериозно да промени наследственото право във Франция, което безспорно е доста сложно в момента. И така, предложението има своите а, е, добри страни, но имаме и някои резерви. В заключение ще спомена още една резерва – липсата на каквото и да било ограничение на приложното поле. Има неяснота в текста, например, що се отнася до признаването на автентични актове и липсват клаузи за уреждане на стълк... липсват стълкновителни норми. Но може би всичко това се дължи и на факта, че Франция не е ратифицирала Хакската конвенция. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Шапатри. Всъщност, трябва да кажа, че френският версия на текста е най-автентична. Тя е първоначалната. останалите текстове са повече или по-малко вторични. Така, нека сега да поздравим госпожа Елизабет Шайба, която е адвокат, която е преподавател по право, която представлява тук и Адвокатския съюз на Австрия. Благодаря ви. Благодаря много сърдечно за поканата и за възможността да говоря пред вас. Има малко правни материи, в които гражданите се чувстват така добре, както националните правни системи е, по отношение на въпросите на наследяването и завещанията. Кой е законният наследник, как е, точно се е, правят завещанията, как стоят нещата в случаите, в които има така, съжителство на семейна основа, но няма сключен брак, е, когато е, има деца от едно такова съжителство и така нататък. Възможно ли е, е, гражданите се информират за всичко това, възможно ли е мой наследник, е, който е еди кой си според мен, да получи без проблеми е, това, което му се полага и което аз искам да бъде след моята смърт негово. По същия начин стоят нещата и когато става дума за е, случаи на наследство с международен елемент, но там нещата обикновенно са малко по-сложни, тъй като системите и така възможностите за третиране са различни. Може фактора на обвързване да бъде местоживеенето, местонахождението на имота, обичайното местоживеене и така нататък или гражданството. Особеностите са понякога доста така, големи, имам предвид националните особености. И По тази причина ние говорим и за раздробяване. На фона на наличното разнообразие от различни правни разпоредби в Европа се очертава необходимостта от уеднаквяване, от хармонизация един такъв опит бе направен с Хакската конвенция. Правим такъв опит и сега с това предложение на комисията, за да могат гражданите да се ориентират много по-лесно. Струва ми се, че глави 4 и 6, които засягат въпросите за признаване на решенията и удостоверенията за наследници наистина са крачка напред. В останалите е, случаи, имам преди останалите глави, е, които се отнасят е, до другите въпроси, не бих твърдила, че става дума за крачка напред. Очевидно това е, са текстове, по които ще се наложат доста повече разисквания и консултации защото част от разпоредбите, които са включени в предложенията, ни дават основания да се тревожим, че последствията в други области е, на правото ще бъдат е, много големи, е, че това ще увеличи разходите по съдебното производство ще увеличи в крайна сметка разходите за гражданите, най-вече разходи свързани с дела от областта на семейното право, особено когато става дума за е, взаимното признаване на автентични е, документи, трябва да имаме предвид, че е, пълно съвпадение на такива автентични документи няма и, и това ще създаде доста големи трудности на практика. Мислила съм естествено за това как бихме могли да преодолеем проблемите една голяма част от е, моите коментари е, едва ли ще бъдат нещо ново. Колегите, които говориха преди мен, е, отчасти засегнаха въпросите, които и ме вълнуват особено много, които ме тревожат. Естествено, че всеки гледа от своята камбанария, така да се каже, за Англия и Ирландия. Нещата са малко по-различни. Нека да видим как стоят нещата с наследственото право. В предложението се казва съвсем ясно, че е, в никакъв случай хармонизацията, уеднаквяването не бива да надхвърля абсолютно необходимата рамка. И същевременно се казва, че всичко това, което е свързано с семейното право, е, трябва да бъде изключено от е, обхвата на този регламент. Нещо, което е особено важно. Наследственото и семейното право естествено са съвсем различни неща. Семейното право урежда правните последствия от е, сключването на брак е, и от е, гражданското състояние на лицата, докато наследственото право урежда съвсем други неща. И така, семейната политика и политиката по отношение на семейното право на всяка отделна държава член до голяма степен определя в крайна сметка и правната уредба в областта на наследяването. Дали, да кажем, едно извънбрашно дете се разглежда като законен наследник на своя родител след неговата смърт, това е въпрос, който държавите членки са решили по различен начин. Така че наследственото право, в крайна сметка, Колкото и е, категорично да твърдим, че са съвсем различни наследствено и семейно право, е, наследственото и семейното право все пак даден миг, е, е, макар и е, на заден план, виждаме, че са свързани. И взаимно се обославят и взаимно се определят. При всички положения въпросът е децата на брачните партньори да не бъдат ощетени. И по същия начин е, въпросът е да има една равнопоставеност е, между децата на партньори, които са сключили официално е, брак и на онези, които живеят в семейна общност, общност на семейни начала. Има случаи, в които да кажем, дадена държава, да кажем, е, третира по-благоприятно брачните деца като наследници или брачните партньори и така нататък. И в такъв случай е възможно, естествено, е, наследодателят предварително да определи приложимото право. Е, по същия начин стоят нещата не само когато става дума за наследяване, но и за лишаване от наследство. Наследодателят в Австрия може да лиши от наследство законният си наследник в случаите, в които той нарушава грубо е, своите задължения. Когато дадено лице е, има определени задължения спрямо пар... брачният си партньор или спрямо наследодателя. се предвиждат е, е, много е, стриктни и строги така, санкции. времено даренията са свързани, съгласно австрийското е, законодателство, с е, правото на наследниците. Така че даренията е, в Австрия не могат да се отделят изцяло, когато става дума за е, дарения между родители и деца от е, наследствената маса. И е, предложението за нов регламент е, много сериозно навлиза именно и по този начин и в семейното право и правните разпоредби от областта на семейното право в Австрия. Брачният партньор е, децата е, а понякога и родителите получават е, е, определена част от имуществото. От имуществото, е, ако се смята, че по силата на завещанието на наследодателя те са много ощетени. Ето както виждате, австрийското право предвижда и правни норми, които дори нарушават, така да се каже, е, правото на е, волеизявление на наследодателя. Има редица примери, е, които бих могла да дам и да подкрепят идеята, че чрез новото предложение за регламент се навлиза и в така, основните принципи на австрийското семейно право. Има и е, особености в е, правната ос, уредба на Австрия, в е, случаите, в които е, Наследодателят е, е живял в дадено жилище заедно с е, своя брачен партньор, който е негов законен наследник, но същевременно има и други законни наследници. След смъртта на наследодателя, именно неговия брачен партньор, който е споделял с него е, жилището, има възможност да унаследи и не само полагащата му се част от жилището, но и съответните движими вещи. Вярно е, че е, регламентът предвижда възможността за избор на приложимо право и на практика дава възможност на наследодателя да избере отечественото право. При всички случаи. Но същевременно той би могъл да избере и друго приложимо право, където е, в държава, да кажем, в която не се е, признават е, правата на останалите членове от семейството, така както и, и останалите законни наследници, така както това е в Австрия. И в такъв случай ще се ощетят е, правата на е, определен кръг наследници, които в момента все пак са чувстват е, по-добре защитени. В този смисъл е, аз казах, че с изключение на глава 4 и 6 е, би трябвало да продължим консултациите по отделните текстове, най-вече текстовете в глава 19, което се е свързана с обхвата на действие с приложимото право, тъй като има редица въпроси, свързани с семейното право, които трудно ще могат да се е, свържат с е, новите текстове. Да кажем, член 17 е, член 19 и други. В моето писмено становище аз съм на... изложила редица примери които, с които можете да се запознаете. Има освен това отделни разпоредби, които очевидно не са приведени в съответствие една с друга. Има от една страна право на наследяване, право на наследство и правото на наследника, на заветника, но същевременно има и а, права, които проистичат от семейното право, както вече споменах, правата на а, извънбрачни деца или на а, други членове на семейството. А, има същевременно известно а, стълкновение между а, част от предвидените разпоредби в регламента и някои от нашите национални разпоредби по отношение на завещанията – И тук аз поставям под въпрос за момента дали член 19 в този си вид ще ни даде необходимата правна ястота и сигурност, дали не трябва да продължим работата по този текст. Преди да приключа, ще ви кажа, че в моята страна фактора на обвързване винаги е, е гражданството. Така че е, това е един много удобен фактор за обвързване при нас, е, който е, не се нуждае от е, особено доказване. Това е много полезно в случаите, в които бързо трябва да се произнесат решенията. Също времено, съгласно Хакската конвенция, последното обичайно местопребиваване е добър фактор за обвързване. Но именно този фактор понякога създава големи проблеми, защото фактора на обвързване би трябвало да е свързан с факти. Оказва се, че наследниците е, понякога е, имат огромни проблеми и трудности да докажат кое е последното обичайно место пребиваване на наследодателя. Той е починал и е, не би могъл а, да а, им помогне. Да, налага се да се взимат свидетелски показания от съседи, да се събират сметки и да се изискват сметки за платена електроенергия, телефони и така нататък. Продължава процедурата понякога твърде дълго, скъпа е и отнема е, много енергия. Да, разбирам, че е, с е, предложението на комисията сега се цели да убедим гражданите, че Европейския съюз наистина е много привлекателен, че той е много по-удобен за живот, отколкото в рамките на националните правни системи, но същевременно, страхувам се, гражданите ще се почувстват ощетени в една част от техните досегашни права. И така, когато не можем съвсем точно да определим е, последното обичайно местопребиваване на наследодателя е, като фактор на обвързване, тогава е по-хубаво да помислим за друг фактор на обвързване. Още повече, че отделните държави членки ще тълкуват е, очевидно фактора на обвързване по различен начин. Ние се нуждаем естествено от е, един е, единен фактор на обвързване в Европа, който да облегчи наследниците на починалия е наследодател е, и който същевременно да се свързва единствено с правни факти. Ако не е толкова е, лесно и да се намери един такъв фактор на обвързване за целия Европейски съюз, тогава може би за един преходен период ще бъде по-добре все пак да е, запазим отделните различни фактори на обвързване на националните държави членки. Благодаря на е, ораторката от Австрия, а сега давам думата на нашата колега от Финландия. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за тази възможност да ви запозная с някои въпроси, свързани с наследяването и завещанията. Бих искала също да очертая някои от проблемите, които срещаме. Що се отнася до компетентността, финландското законодателство е в съответствие с сегашният регламент, но има различно тълкуване на понятието обичайно место пребиваване. Имаме много хора, които също живеят в Финландия, но имат връзки с други страни, където прекарват част от времето си. Затова е необходимо по-ясно да се определи какво точно се има предвид под обичайно место пребиваване. Правилото, съгласно което правото на а, тази а, страна трябва да се прилага, а именно там, където е било последното а, обичайно местопребиваване а, на наследодателя. Ние изискваме 5 години лицето да е пребивавало в Финландия, разбира се, ако става дума за лице, което не е финландски гражданин. Понякога това може да доведе до ситуация, при която наследяването се осъществява против волята на починалото лице. В сферата на семейното право ние имаме право за избор на приложимо право, но хората не са запознати с това право и доста често те дори не са запознати с законите на съответната държава, било то държавата, от която идват или държавата, в която пребивават. Понякога валидността на завещанието се решава на базата на правото на определена държава членка, което създава понякога проблеми при разминаване между отделните системи на държавите членки. Обхвата на регламента е по-широк, отколкото нашето национално законодателство в тази област. Когато говорим за вечни права и въпроси свързани с тях, ние прилагаме критерия за обичайно местопребиваване. По други въпроси, ние се придържаме към разпоредбите на финландското законодателство. Този регламент остава отворен въпроса дали а, трябва да се назначи а, лице, което да отговаря за а, наследството при възникването на проблеми често се налага да прилагаме законите на друга държава членка, когато се разделя наследството. И това създава проблеми, особено ако и процедурите се определят от законите в друга държава членка. Въпросът с признаването и прилагането е съществен за Финландия. Въпросите, свързани с завещанията, се решават с присъствието на двама свидетели. В случай, че се стигне до съд, обикновено се определя адвокат, който се занимава с разделянето на наследството. И това трябва да бъде отразено в официален документ, който да се признава от останалите държави членки. Доста често ние разглеждаме решението, взето от адвокатите, за такъв валиден документ. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожо Лепинеми, сега искам да попитам колегите дали имат въпроси. Като имаме предвид, че времето напредна, ще имаме само един кръг от въпроси. Доктор Лейн ще трябва да напусне, защото ще пътува. Аз имам един основен въпрос. Той е от регионален интерес. Става дума за въпроси за Южен Тирол, които касаят Германия и Австрия, извинете, между Австрия и Италия, където се прилага лек специали. Други въпроси? Аз имам въпрос към представителя на Ирландия или на Обединеното кралство. Бихте ли казали нещо повече за обичайното место пребиваване? Защото това е нещо различно от местожителството. Може ли да внесете яснота по въпроса? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които изнесоха своите презентации днес. Е, мисля, че е много полезно това. Мисля, че е много хубаво, че имаме различни гледни точки по тази доста сложна тема. Бих искала да се върна отново към представите на Ирландия и на Великобритания е, и въпроса за прилагането на клобек, т.е. иземване обратно на дарения, направени при живе. Не може ли това дарение да се прави съгласно е, приложимото право по време на дарението и така да се решават тези въпроси? Добре, това си струва да се има предвид. Има ли други колеги, които искат да направят коментари? Не, в такъв случай нека и аз да се включа. Говорим за запазената част от наследството. Това е нещо, което ме интересува. Знам, че вече имат такива проблеми. Ето, например, да вземем един френски гражданин, който има имущество в Великобритания. Ако правилно съм разбрал, положението сега е такова, че тази собственост се управлява по британското наследствено право. И е, запазената част няма да бъде, няма да съществува. Няма да има запазена част. И така, е, можете ли да ми кажете, нещата ще се подобрят ли или ще се влушат? Кой ще отговори първи? Госпожа Лайн? Да, що се отнася с двустранните споразумения между Италия и Австрия за Южен Тирол? Нямам а, текста тук, но а, като цяло има едно правило, което казва, че двустранните споразумения между държавите членки са възможни. Тоест, Това няма да е кой знае какъв проблем. Второ, въпрос е, е свързан с местожителството. Ами и местожителството се дефинира доста трудно. Проблемът е следният. Наскоро имаше едно решение на един канадски съд, в който се дефинира понятието домисайл на английски, местожителство на български в 23 страници. Така че не е лесно да се дефинира това понятие но като цяло се работи с признаци на намерение за постоянно установяване някъде. Не е лесно да се промени е, местожителството. Много трудно е да се уточни дали някой е имал намерение да се пресели някъде и да остане там за постоянно. И за това може би е, е добре е, да е, е, се опитаме да избегнем тези осложнения. Много сложно става, когато хората се движат от една в друга страна. Отиват в една страна за година и половина, за да поработят там. Не, и те самите не знаят дали искат да останат по-дълго. Как ще се оточни тогава? И, обещ... и обичайното местожителство и как ще се обвърже то с постоянното местожителство? изнете обичайното местоприбиваване спрямо постоянното местожителство. И накрая по отношение на въпроса за клобак, тук става дума за а, разпоредби, които се а, а, прилагат съгласно приложимото право, когато е било направено дарението. Но има и разпоредби за избор на приложимото право. Тоест, ако дарителят е направил избор на приложимо право, тогава това, този избор ще се вземе предвид. За това може да помогне. Благодаря, моля, представители на Франция да вземе думата. Ако правилно съм разбрала, то, говорите за следното. Един френски гражданин е наследодател на собственост в Великобритания. А ако е, тази собственост е разположена там, тогава няма никакви правила и френското право няма да се занимава с съдбата на тази сграда. Но ако се приеме е, регламента, тогава ще се прилага правото на страната на обичайно местопребиваване. Съгласно член 21, се оказва, че ще има едно упростяване, защото иначе е, може да има двойно законодателство. Благодаря ви. По въпроса за задължителните дялове, дали и днес все пак няма някакъв такъв регламент или някаква такава уредба? Дори в е, Великобритания нямаме наистина задължителен дял, но имаме задължения за издръжка, които са е, подобни е, на задължителния дял. И ето, задължителният дял представлява всъщност най-тясната връзка между семейното и наследственото право. Като тук идеята е, е да се даде възможност на членовете на семейството да участват в разпределението на наследствената маса или най-малкото да им бъде осигурена една издръжка. Е, е ако влезе в сила този регламент в този си вид, е, тогава ние ще трябва да се простим с тези семейноправни съображения – по определени фамилни или социални е, съображения, тук може да се стигне до нарушаване именно на този семейно-правен режим. Е, благодаря ви. Е, госпожи и господа, тъй като пресрочихме много времето, е, ще ми позволите сега просто да благодаря на всички експерти. Благодарим много и за изказванията по време на нашето обсъждане, а и за писмените становища. Естествено, че ние не, не можем да решим въпросите тук, но можем най-малкото да очертаем проблемите и да се опитаме в един обозрим период от време да намерим някакво решение. Естествено, че е, съществуват много проблеми поради връзката с семейното право, с е, взаимоотношенията между брачните партньори, имам предвид най-вече материалните, финансовите взаимоотношения, но може би ще е, можем да намерим задоволителен отговор, защото ако не го намерим, няма да можем да се предвижим напред. И същевременно времено трябва да ни е ясно, че проблеми има не само в англосаксонското законодателство, а и в континенталното право. Е, една голяма част от е, правните норми са, проистичат в крайна сметка от съдопроизводството, от съдебните решения. Аз е, нямам нищо против, но това би означавало все пак част